Това е и свържи и за двустранните отношения, и по ключовия въпрос за защита на правата на човека. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомеш. Благодаря на всички оратори, които се изказаха. Дебатът по този въпрос е приключен. Утре в 12 часа ще е гласуването. Сега продължаваме по дневния ред. Започваме дебати по последната точка. В него става въпрос за разходите, за устни въпроси във връзка с разходите във връзка с разглеждането на заявленията за предоставяне на обежища в държавите членки. Въпросите са към комисията и съвета. Въпросите са свързани и с разходите за разглеждане на исканията за статут на бежанец. Давам думата първо на авторите на въпроси. Първо Надя Хирш, две минути. Благодаря, господин председател. Ние в Европейския парламент се споразумяхме до 2012 система, че, е, е, че до 2020 година трябва да имаме обща европейска система за предоставянето на статут на бежанец. Осъществяването й обаче се сблъсква с трудности между другото и поради това, че разполагаме с твърде малко или никаква информация, респективно с противоречива информация. Същото се отнася и до финансовите предвиждания на държавите членки. Така че целта ни е да приканим комисията да възложи проучване или да предостави информация на парламента, например разходи за правна помощ, за преводни услуги, преводачески услуги и каква, как би се отразило на бюджетите на държавите членки една такава обща система директивата за процедурата за предоставяне на обежище дава възможност за провеждане на много бърза процедура, което е важно за държавите членки. Бързото решение на въпроса дава повече яснота и сигурност на хората. Ние подкрепяме изцяло комисията в намеренията й, но моля ви дайте ни в ръцете аргументи, за да разговаряме с държавите членки и да разберем какво влияние ще окаже преразглеждането на пакета за бежанците върху тях. Молим комисията да ни подкрепи и да направи така, че до 2012 година наистина да имаме обща европейска система за бежанците. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Моника Холмайер. Тя е също една от авторките на въпроси. Важно е Европейският съюз да се занимава с проблеми на бежанците и миграцията. Комисията представи съответните предложения, но за сега няма точен анализ по отношение на реалното прилагане на вече влезлите в сила разпоредби, както няма и анализ на въздействието на следващите разпоредби, които следва да се приемат. Правото на статут на бежанец понякога се използва за други цели или съзнателно се злоупотребява с него. Така че трябва да се погрижим организираните търговци на хора да нямат шансове да намират вратички в нашия закон и да трупат милиони. Трябва да бъдем много целенасочени и внимателни ето защо в новите проекто разпоредбо се предвиждат задължения като предоставяне на преводачески услуги, здравни услуги и така нататък. Обаче има и проблеми. Службите на държавите членки получават твърде малко възможност да се борят с злоупотреби на правото на бежанците когато заявител на такъв статут наруши правата си, не се предвиждат санкции. Когато той изчезне незаконно, не може да се не може да бъде преследван, а когато се появи отново, то отново ползва своите права например, дава се възможност за ускорена процедура дори и след второто искане за предоставяне на статут на бежанец. Това е свързано и с разходи. За, в момента в проекто директивата на комисията се предвижда увеличаване на разходите на държавите, примерно за предоставяне на правни услуги. Така че призовавам да се съсредоточим върху конкретни бюджетните последствия за държавите членки. Да, искаме висок стандарт, но той трябва да бъде осъществим и да не дава неразрешими задачи на държавите членки. Благодаря сега Силви Гиом. Също автор. Три минути. Благодаря, господин председател. Най-първо искам да кажа, че а, тук става дума за общият режим за а, бежанците в Европа. Не трябва да изпускаме това от поглед, защото когато става дума за хармонизиране на общите правила. А, защото само практическото сътрудничество няма да реши въпросите а, на бежанците. А, сегашният режим е, е повод за сериозна загриженост процедурите са прекалено сложни. И затова добре е, че комисията в скоро време ще предложи директива по този въпрос. Но това, което чуваме, че ще има по-добри гаранции, процедурни гаранции и страните ще разполагат с повече средства, за да могат да решават този въпрос, но не трябва да забравяме, че сме в състояние на криза. Значи най-добре е да се решават въпросите на така наречения фронтлоудинг, т.е. да се решават на първа инстанция молбите за емигрантите. Само това ще подобри значително положението. Защо? защото по-лесно ще се идентифицират по този начин неистинските молби. По-бързо се взимат решенията, с по-добро качество ще бъдат те. По този начин ще се намали и броят на жалбите срещу взетите решения. Ако искаме да дискутираме цената, трябва да се попитаме защо а, никоя държава не а, изследва как, какво е съотношението ефикасност, цена а, на прилаганата система. Така че ако говорим за а, цена, а, нека а, да взимаме а, всичко, включително и дублинският режим а, а, и неговата цена. Тази, тази дисфункционалност пречи и на целите членки, и на целия процес. За да може. Не трябва обаче да се приема текст, който бъде изработен набързо Необходими са несправедливи, достъпни процедури а, и а, а, именно това е и позицията на моята политическа група в този дебат. Благодаря. Благодаря, госпожо депутат Корнелисте Йонг има думата сега. Извинете ме, казва председателят. Прескочих едно име, госпожа Елен Флотре. Имате думата за две минути. Благодаря, господин председател. Целта, целта на този дебат е да се задължи съветът да намери решение, защото в момента и имаме един пакет от амбициозни и необходими реформи. А, от, а, а, и от този пакет ние само някакви парченца виждаме и, и то противоречиви помежду си. Не знаем кога ще бъде постигнато решение. Разбираме много добре, че съветът и страните членки трябва да вземат предвид разходите във връзка с разгледането на заявлението, но тук има и човешка цена, политическа цена, финансова цена и всички тези цени са много пъти свързани. Едно е сигурно. Това е, е сегашната практика, защото в момента защитата на бежанците не е достатъчно добра. А, а Европа е а, приела само 14% от бежанците в света. А, а практиката е абсолютно непоносима. Примерно а, в Чехия, алометричните текстове, които се прилагат а, в, в Чешката република, а, а, или пък а, а, практиката а, за връщане, а, практиката за а, отхвърляне на правото за а, обжалване, прибързаните процедури и така нататък. Всичко това струва твърде много. А, 20 хиляди евро струва един експулсиран, казва ни френския сенат. Как да подобрим това положение? Около 50% от решенията на първа инстанция се анулират след обжалването им. Както беше казано и преди, е, как да подобрим, каза го госпожа е, е, преждеговорившата Сълви Гюлем, как да подобрим качествата на първа инстанция трябва много внимателно да обмислим дъблинския процес, дъблинската процедура, защото и там цените, разходите са... И още нещо. Това, което струва скъпо, това е задържането. Задържането на желаящите да, да, да получат обежище, цената на това задържане е ужасно висока. Благодаря. Благодаря. Сега вече ще чуем господин Де Йонг, също автор на въпрос. Две минути. Благодаря. Понякога ставаме жертви на нашите собствени методи на работа. Имаме само една директива за убежището, която определя всички процедури. Има две възможности или директивата ще бъде приета като цяло, или преговорите ще се провалят. Бихме могли да кажем, че в момента нямаме никаква система. В действителност става въпрос за директиви, които съдържат противоречиви предложения. Нямаме споразумение, по въпроси като предоставянето на настаняване или процедурите за подаване на молба за убежище. Даваме отговорността на държавите членки за обработка на молбите, без да сме гарантирали, че хората, които кандидатстват за убежище, ще има къде да отседнат. Затова имам въпрос към съвета и комисията. Как ще гарантираме, че ще има нормални процедури, без да се губи от качеството. Ще изпратите ли ясен сигнал от наше име на държавите членки в тази връзка и накрая не казвате нищо относно разходите за процедурата за убежище. Не, че това толкова ме притеснява, но Онези, които кандидатстват за убежище, трябва да се разглеждат като човешки същества и те трябва да получат нормално настаняване, да получат добро отношение, защото иначе няма да е добре. Средата. Благодаря. Сега след авторите думата ще получи госпожа Енико Гьори държавен секретар. Доскоро тя беше наша колега тук в парламента, но сега я поздравявам в качеството и на представител на съвета. Благодаря, господин комисар, господин председател, уважаеми депутати. Благодаря ви за възможността, която ми давате да кажа няколко думи за директивата за процедурата за даване на обежище. Бяха отправени няколко въпроса към съвета във връзка с една и съща директива. За нас е важно да обсъдим съвместно проблемите, които ви интересуват в въпросите си, вие се позовавате на доклад на комисията от септември 2010 година в връзка с прилагането на директивата в отделните държави членки. Необходимо е, разбира се, да се дадат съответните гаранции смятаме, че тук става дума за процес, който трябва да се пришпори, тъй, тъй като са ни необходими общи цели. В противен случай няма да можем да изградим обща европейска система за обежище. През октомври беше прият пакта за имиграция и обежище и в неговите рамки държавите членки се задължават съвместно да се борят с предизвикателствата в тази област и да действат единно. Пактът съдържа и съвсем конкретни задължения – за държавите членки. Първо изграждане на обща европейска система за обежище. Естествено, че за да стане тя факт са необходими определени мерки. Затова съветът прикани комисията да разработи общи норми, за да можем да имаме уникална обща европейска система. Разполагаме с Стокхолмската програма, в която също е записано, че предстои да се създаде такава обща европейска система, но условие за това е широка хармонизация на законодателството на държавите членки в тази област. Използвахме набраната инерция, така да се каже, и е, се запознахме с различните предложения на комисията. Вие също е, ги посочихте, например, за Евродак и така нататък. Говоря за изменението на определени критерии в новата редакция на директивата. Що се отнася до подслоняването на подалите молба за обежище, също трябва да настъпят промени. Има и съответните предложения за това. Съветът веднага пристъпи към работа, след като получи предложение и се запозна с предложенията на комисията. Ние наистина много подробно проучихме всички тези предложения. В момента, за съжаление, е факт само един регламент от целия пакет. Миналата година парламентът и съветът се споразумяха да се проведе голяма реформа на този, на законодателството в тази област, която ще бъде полезна за функционирането на бъдещата обща система за обежище. За съжаление обаче има някои области, в които не можахме да постигнем особен напредък. Просто темата е твърде деликатна, твърде политизирана и за това до сега не сме успяли да постигнем споразумение. Смятам, че това е проблем, който съществува не само в съвета, но и в парламента. Просто има различни мнения. Сега конкретно на въпросите, които зададохте. В новата редакция на процесуалната директива има различни въпроси, които представляват проблем. Парламента до сега е бил надлежно информиран за извършваната работа. В съвета бяха изразени различни резерви, различни тревоги във връзка с преработването на директивата. Някои задават въпроса какви ще бъдат какво ще бъде въздействието им върху националното законодателство в областта на предоставяне на обежище и как можем да гарантираме ефективността на процедурите, защото в край на това е а, нашата цел ефективни и економични процедури. Някои държави членки са за хармонизация на системата и смятат, че трябват определени общи норми и преди всичко общи критерии за закрила, защита. Съветът, разбира се, ще се съобрази с тези мнения. Сега вече топката е в ръцете на съвета Положението е сложно, намираме се в сложна економическа ситуация, промените са свързани с разходи, трябва да отчитаме реалността и трябва да разработим такива разпоредби, които да не водят до повишаване на финансовото и административното бреме. За съжаление, до този момент не сме успяли да постигнем истинско равновесие. Също така, за съжаление, не сме успяли да гарантираме, че не може да се злоупотребява с системата за обежище. Нещо, което пък излиза много скъпо на държавите членки и е в ущърп на онези, които действително се нуждаят от международна закрила. Затова е необходимо отново много сериозно да се занимаем с този въпрос. Смятам обаче, че и комисията ще има какво да каже по въпроса. Важно е да дадем нов тласък на дебата в съвета по тази тема и новото предложение ще отчете във всички случаи мнението на парламента. Новата директива, надявам се, ще може да бъде изработена, като се надявам да се получи един добър пакет. Държавите членки ясно изказаха мнението си, проявиха готовност да се занимаят с новото предложение на комисията. Ораторката прекъсва. Сега разрешете ми да насоча вниманието ви към още един аспект – Въпросът за разходите или предварителното предвиждане за разходите. Да, разбира се, може, трябва да може да се прави предварителен разчет на разходите и ние ще продължим да обсъждаме този въпрос в съвета. Но за сега, за съжаление, не разполагаме с съответната информация, за да можем да направим такъв предварителен разчет. Нуждаем се от надежна информация, а държавите членки са онези, които трябва да ни я предоставят. Ние сме готови да предоставяме информация, да правим предварителни разчети, но разберете, че се нуждаем от съответните данни, за да го направим. Така че приканвам всички да изпълнят задължението си и да предоставят съответната информация. съветът се занимава много сериозно с темата за изменението на директивата и ще направим всичко, което е във възможностите ни. Благодаря на всички за изказванията им. Разчитаме на Европейския парламент Европейският парламент може да ни предложи много експертни знания, така че доброто сътрудничество ще спомогне за напредък и в тази област. Това, което трябва да знаем и не бива да забравяме е, че целта на унгарското председателство е колкото може по-скоро да изправим на крака една обща система за обежище. Плановете се за 2012 година. Нашето председателство е решено да напредне както по същество, така и политически. Така че да се получи едно много качествено законодателство в тази област още преди края на унгарското председателство. Колкото повече хармония има между съвета и парламента, толкова по-добре ще работим. Председателят, благодаря госпожо държавен секретар. Господин Фюле от комисията. Благодаря, господин председател. А, Директирата за процедурите за предоставяне на обежище е много важна част от нашата европейска система. Комисията иска тази система да бъде балансирана, справедлива, ефективна а, и економически а, ефикасна. Ние много внимателно анализирахме направените предложения. Внимателно разследвахме, изследвахме предложенията за директивата и, нейното въздействие. Този анализ беше главно основан върху статистическа информация и данни, които ни бяха подадени от страните членки чрез въпросникът, който беше разпратен от комисията. Само някои страни членки можеха е, да ни кажат каква е цялата цена на процедурите за предоставяне на обежище. Други ни дадаха само разходите за правна помощ и преводи. Ние основаваме нашите решения на информацията, с която разполагаме. Целта е да се намалят разходите, да се а, използва принципът, така наречения принцип на фронтлоудинг, т.е. да се взимат повече решения на първа инстанция и те да бъдат ефективни за да може системата да работи по-бързо, по-ефективно и да бъде по-справедлива. Необходими са допълнителни инвестиции в процедурите на първа, инвести... на първа инстанция. Подобни инвестиции ще бъдат компенсирани от това, което ще бъде спестено от обжалванията и други последващи разходи. Изборът на този подход изцяло се подкрепя от резултатите на един неодавна завършил проект в Великобритания. Тези резултати бяха представени на конференция, Министерска конференция по въпросите на обежището през септември. Там стана ясно, че а, обръщането на внимание на решения на първа инстанция, особено предоставянето на компетентна правна помощ, е много важна част от процедурата така че да се даде право на а, юридическият представител а, да участва в процедурата още от самото начало. Това води до сериозно а, подобряване на качеството на решенията, взимане на първа инстанция. Това ускорява процеса, а, увеличава се процента на положителните решения на първа инстанция, намалява се броя на жалбите, на обжалванията и а, по-голям брой не удовлетворени искания завършват с връщане. По този начин направените економии значително надвишават допълнителните разходи, които трябва да бъдат направени за първа инстанция. Искам да ви обърна внимание на едно неодавно изследване а, на Европейският парламент за разходите, които правят страните членки за а, приемане на беженците, които искат обежище, включително и разходите за правна помощ. Комисията обърна сериозно внимание, обръща сериозно внимание на елементата разходи в процесът на предоставяне на обежище. Резултатите се потвърждават от емпирическите данни и информацията се допълва от изследванията на Европейският парламент. Следователно комисията не възнамерява да възлага друго а, е, изследване на разходите за предоставяне на обежище. Обаче комисията ще продължи е, внимателно да следи как се развиват разходите за предоставяне на обежище в Европейския съюз. Благодаря, господин комисар. Е, много благодаря за сведенията, които ни предоставихте по този въпрос. А сега ще дам думата на депутати, представители на различните политически групи. Първо господин Бусотил от името на НП. За две минути ви давам думата. Благодаря. Няма съмнение, че в момента пакета за обежище е блокиран и това е жалко. Трябва да положим всички усилия да излизам от тази задънена улица. Защо сме в задънена улица? На първо място изглежда, че се концентрирахме върху нови предложения, а знаем, че съществува законодателство, което с трудност се прилага от държавите членки. Това създава едно чувство от държавите членки. Те не са готови да преминат към прилагане на ново законодателство при положение, че още не са приложили съществуващите разпоредби. На второ място, новото предложение налага срокове и административна тежест, които са нереалистични. Това ще доведе до злоупотреби, които трябва да се избягват. На трето място липсва проучване относно финансовите разходи. Трябва да се изправя срещу вас, господин комисар, да не се съглася, защото проучването, за което вие говорихте, не засяга разходите. А комисията има задача да проучва финансовите измерения на своите предложения. Освен това, няма предложение относно един стабилен механизъм за споделяне на тежеста и това създава трудности за редица държави членки, но и за Европейския парламент. И накрая съвета все още се колебае относно предложение като регламента Дъблин. Бих искал да чуя съвета да казва, че председателството ще положи по-големи усилия и ще отдели повече ресурси за намиране на решение по досието Дъблен. Нещата са сложни. Трябва да излезем от тази дъна на улица. Групата на НП е готова да сътрудничи с съвета и с другите политически групи в парламента, за да се опитаме да постигнем компромис, който да е приемен за всички. Благодаря. Благодаря. Сега Сесилия Викстрем от името на либералите. Две минути. Благодаря, господин председателю. Всички институции на Европейския съюз имат един краен срок до 2012 година. Общата система за предоставяне на обежище трябва да е готова. Аз съм изпълнена с надежда и с отчаяние. Ще успеем ли или не? Това зависи от приемането на емигранти. Става въпрос, крайна сметка, за съвместната система за обработване на моби, една и съща система. Днес нямаме нещо подобно. Има бездна между различното приемане на кандидати в различните държави. Изказването на комисията показа, че има огромни разлики в начина на приемане на търсещите убежище. Знаем, че разходите намаляват тогава, когато има решение на първа инстанция. Ние смятаме, че трябва процедурната директива, процесуалната директива да се промени. Затова парламента смята, че трябва да се оповестят конкретните разходи за отделните държави членки по отношение на предоставянето на обежище. Смятам, че ако имаме конкретно проучване, ще намалим е, рисковете държавите членки да бъдат притиснати. Е, мисля си, че комисията може да уточни процедурата и да покаже как може да се намалят разходите за е, обработване на молбите, това може да е всъщност онзи ключ, за който говори колегата Бусотил ключ към излизане от задънената улица. Съвета в момента не желая да се придвижи и на йота напред и аз съжалявам, че това е така. Днес ни посети премьер-министъра на Унгария. Унгария вече е държава председател на съвета на Европейския съюз. Моля ви, уважаеми колеги, да поемете палката от белгийците. Те свършиха отлична работа. Ние можем заедно да изградим една функционираща система, която да се основава на хуманност и на е, добри отношения на зачитане на ближния. Нека да се надяваме, че това ще стане. Благодаря. Сега Руи Таварес. Имате една минута. Благодаря, господин председател. Мисля, че тази дискусия не бива да бъде около предоставяне на някаква хуманитарна помощ, защото това би ни излязло твърде скъпо трябва да се трябва да се прави повече в областта на хуманитарната помощ и трябва да видим кое ще ни е по-ефтино. Ако ускорим процедурата за предоставяне на обежище, може би ще няма да плащаме толкова скъпо за връщането на цели семейства. Това ще е от полза както, и, както на а, самите бежанци, които имат право да получат статут на бежанец, както и за тези, които нямат право. Така че, може би трябва да подходим паралелно и по линия на хуманитарната помощ, и по линия на ускоряване на процедурата. Проблемът е, че държави, че членки не могат да се споразумеят по този въпрос. Просто все още нямаме обща политика в областта на убежището. Това, което правим сега, са единствено репресии, които не са от полза нито за бежанците, нито за европейския данекоплатец. Така че молим актуална информация на съвет, от съвета. Благодаря. Следващият оратор Жерар Батен. Една минута. Този дебат е в резултат от прилагането а, на общата система за а, предоставяне на обежище съгласно Лисабонския договор. Страните, които поемат в ръцете си тази работа, все още не знаят колко ще плащат за това удоволствие. Е, вече хиляди е, е, случаи има на молби, които изчезват и никой не знае къде са. Разбирам, че в, на празно говоря за всичко това тук, тъй като повечето от вас въобще не се интересуват от съхраняването на демократичните правомощия на страните. Повечето от вас живеят в един свят на фантазии обаче британските граждани трябва да поискат отговорност от предателите политици в Англия, които направиха възможно в сегашното положение. Благодаря. И сега господин Франц Обермайер. Благодаря, господин председател. Казват, че до 2012 година трябва да хармонизираме правото в областта на бежанците в Европа, но не става ясно дали практика, която се е наложила положително в Германия, например бързото експулсиране, ще продължи да може да съществува чува се, че за напред ще бъде възможност ще бъде възможно да се връщат емигранти на самата граница, стига да идват от така, на, както се казва, сигурна страна на происход. Но що е сигурна страна на происход? Страна, в която има сигурност, все още не е дефинирано. Сега, предоставянето на помощ, медицинска помощ, правна помощ и така нататък. Всичко това е неясно. Няма да започвам да питам за тях. Що се отнася до снижаването на разходите за процедурата, аз се съмнявам, че ще се стигне до по-малко бюрокрация. Напротив, ще има повече административно бреме и ще има цял бъ... штурм от иммигранти, което няма да е от полза за нас. Благодаря. С това приключихме официалния списък от името на политическите групи. Сега започват останалите оратори. Господин Яколино. Благодаря, господин председател. Очевидно, че тази процесуална директива е важна положението на беженците трябва да бъде ясно определено. Разглеждането на техните молби трябва да е бързо и акуратно. Това в момента не се случва. Пакет е блокиран в съвета, като се чака някаква нова, по-съвременна рамка. Много държави членки вече закъсват по отношение на ефективността на процедурите. Не може просто да се позваваме на кризата и да казваме, че трябва да намаляваме разходите за тези процедури. Това е аргумент, който не е убедителен. Става въпрос за процедура, която е много важна, макар и да е обект на блокиране в момента. Важно е да се разгледа положението на кандидатите за убежище. Те имат право на такова. И когато една държава не може да ги приюти, възникват проблеми. Естествено, не може да се предоставят убежища на хора, които нямат право на това. През последните три години имаше 230 хиляди молби, в последната година има сериозно намаляване. Важно е, че, е, важно е да се намалят е, разходите, да се разпредели бремето. Съгласни сме с Малта в това отношение. Искаме Европа, която да направи категорична стъпка напред относно гарантирането на правата на беженците. В същото време обаче трябва да се даде възможност на държавите членки да имат реална дефиниция на това какво е беженец, за да може само тези, които ще са беженци, да получават обежище. Благодаря, Клод Морес. Това е ключов момент в развитието на европейската система за обежище. В някои елементи на пакета се постигна напредък. Това са обаче само странични елементи на пакета. Трябва да се подчертае, че процедурите, които са обект на преразглеждане, са гръбнака на този пакет и тъй като 2012 наближава бързо, трябва да действаме. Един от основните елементи на критика в аргументите на, на държавите членки е, че това преразглеждане ще доведе до сериозно административно бреме и до финансова тежест. Решенията на първа инстанция всъщност много често са, са по-добри и с, с високо качество и имаме нужда от повече информация от а, държавите членки. Дебата не трябва да е само свързан с разходите, както каза господин Де Йонг. Процедурите трябва да са насочени към това да се хармонизират практиките и да се намалят а, тежестите. Комисията ще предложи в идните месеци едно ново предложение, като се има предвид опозицията на съвета. Парламента трябва да има силна позиция, за да се гарантира, че комисията няма да разводни първоначалното предложение. Трябва да се ограничат а, ускорените процедури. Това е важно, Целта стои пред всички нас. Спомняме си, че през 1999 година съвета от Тампере постави тези цели, има по-скорошни цели от Хага и от Стохом. Нека съвета да положи усилия да разблокира преговорите. Ние ще се опитаме да помогнем и ще помогнем на унгарското председателство да запази темпото на белгийското председателство. Ние ще сътрудничим. Надяваме се, че ще станем свидетели на напредък по време на унгарското председателство. Благодаря. А сега давам думата на господин Диес Демера за две минути. Благодаря, господин председател. 2012 година трябва да види обща политика по отношение на предоставянето на обежище. Но страните се сблъскват с редица пречки по пътя към тази цел. трябва да се предоставя правна помощ на онези, които търсят убежище, но процедурата в различните страни е различна. В някои страни се предоставя правна помощ, в други страни това правно се признава само по време на втората инстанция, разглеждането на молбите на втора инстанция. Така че страните членки трябва да решат а, кога да има правна помощ на първа инстанция или когато се разглеждат жалбите. трябва също процедурите по автоматичното суспендиране на резултата от отрицателните решения са различни. И вижда, ясно е, че механизмите на директивата трябва да бъдат преразгледани. Именно за това комисията реши да отдели повече внимание на първата инстанция. Решенията на първа инстанция да бъдат по-компетентни, да бъдат по-ефективни, да се осигуряват на, на помощ на, на тези, които подават молби. Това сега ще се намалят разходите за превод, ще се намалят разходите за правна помощ на втора инстанция. Разбира се, разходите на първа инстанция могат да се увеличат, но всички тези разходи ще бъдат компенсирани от економиите, които ще бъдат направени по-нататък. Затова комисията трябва да ни докладва за реалните разходи, свързани с предложенията, които се правят. Не мисля, че е приемливо комисията просто да отхвърля някои предложения. Иска ми се а, да се вземе а, под влияние мнението и на други, когато се разглежда този въпрос. А сега а, давам думата на господин на госпожа Ромеро Лопес. Извинявайте, казва председателят. Имате две минути. Благодаря, госпожо министър Добре дошли в тази зала. Вие бяхте част от нея. Вие бяхте член на друга комисия и тази тема не е свързана с вашия опит, но така или иначе съм сигурна, че проявявате интерес към пакета за беженците. Белгийското председателство работи сериозно по тази тема и се надявам, че и вие ще продължите тази работа. Вероятно, унгарското председателство ще успее да вдъхне живот на това досие, за да може комисията да получи необходимата информация, дори и това да не е свързано с а, вашия портфел. Станахме свидетели на едно проучване за последиците от подобряването на положението на беженците. Държавите членки обаче не смятат, че хармонизацията ще подобри нещата. Те не смятат, че ще има намаляване на разходите, защото в момента само държавите членки вземат решения за съдбата на беженците. Различните процедури в държавите членки означава, че някои държави членки разглеждат повече молби, отколкото други. Предложението на Комисията за подобряване на процедурите означава, че ще намалим решенията на втора инстанция и на обжалванията. Това ще доведе до намаляване на разходите. Тук не става въпрос само за разходи за процедурите, Говорим и за разходите от това, че нямаме обща система за обежище. В момента има няколко хиляди кандидати за обежище от райони, в които има война, Иран, Ирак, Сомалия, Судан. Трябва да отчетем човешкия фактор. Тук тези хора нямат никакви гаранции. Те стоят в центрове за задържане в продължение на месеци и това е скъпо. Всъщност тези хора имат много по-малки гаранции за бъдещето, отколкото престъпниците в Европа. Те трябва да разберат какви точно процедури ще се спазват, за да получат те обежище. Не могат да чакат в продължение на години. Тези хора нямат средства да се е, преместят на друго място. Трябва да избягваме ситуация на прекомерно нарастване на разходите. Благодаря. Това беше последното което имахме да чуем. Сега на господин Колео давам думата за две минути. Благодаря, господин председател. А преди всичко искам а, да поздравя а, авторите на а, устните въпроси. Става дума за един от а, петте инструмента, които имат отношение към а, предоставянето на убежище. Докладът, който комисията ни предостави миналата година, в него се признава, че практиката в страните членки е различна. Има големи разлики в гаранциите за разглеждане по съдебен ред на исканията за убежище. Големи са разликите и при ускорените процедури взимане предвид на обстоятелствата на всеки отделна молба и възможностите за обжалване. В много случаи страните членки са транспонирани изискванията на директивата непълно или неправилно. Така че или нямаме система за предоставяне на обежище в Европа, или ако имам, където има подобна система, тя има редица процедурни слабости. Именно за това е необходимо да подкрепим и подобрим а, първият етап от процедурата, първата инстанция. Комисията трябва да види къде точно е необходимо да се насочат най-много усилия. За тази цел се е необходимо и сътрудничеството на страните членки. Те трябва да споделят информация по всички въпроси, а не само а, да изразяват положението в финансово отношение. Страните трябва да направят е, необходимото е, за е, да постигнат наистина една обща система за предоставяне на обежище до 2012 година. Благодаря. Благодаря. Накрая, но не на последно място, господин Папа Николао за минута и половина. Благодаря, господин председател. Много добре знам, че ситуация, че приличам на господин Коелю, за това ни объркахте, но днес немското правителство информира за решението си да отложи връщането на бежанци в Гърция с няколко месеца. Швеция, Ес, Естония и Норвегия взеха също подобно решение. Преди няколко месеца на съвета на ПВР беше взето решение за подобен механизъм, беше, не беше взето решение за подобен механизъм за отлагане на решението по процедура за искането за бежанци. Твърдението е, че Дъблин 2 е добра практика и няма какво да се прави повече. Не е така. Особено важно е наистина процедурата на първа инстанция да се подобри колкото може повече. Това е фронтлоудинга, за който говорим. Някой каза, че често има злоупотреба с процедурата, хора, които нямат право на това, се възползват от нея, за да удължат престоя си в Европа. А нямаме никакъв разчет предварителен на разходите, които ще породят предлаганите мерки. Без подобни предпоставки няма да можем да реализираме обща система за бежанците до 2012 година. Има разминаване между целите и мерките, които се предлагат. Дали нямаме достатъчно солидарност или има някаква друга причина. Председателят, благодаря. Преминаваме към процедурата за спонтанни изказвания. Имам трима записали се желаещи да вземат думата и тримата ще я получат. Първо господин Алоне. Една минута. Благодаря. Не искам да се противопоставям наказаното до тук. Като чух казаното от различните групи, дори от семантична гледна точка, става въпрос за намиране на баланса между разходите и ползата. Това е нещо доста негативно, но ще се опитам да поясня какво имам предвид. Основният проблем тук е хармонизацията, не толкова разходите. Това не е идеологически проблем, това е културен проблем. Поради нашите културни различия имаме различни подходи към проблема, а не по идеологически съображения. Страните от юга са най-изложени на натиск, защото те са много близо географски до източниците на тези кандидати за убежище. В Италия има сериозно нарастване на желанието да се намалят разходите във всяко едно отношение и това трябва да се отчете. Много често кандидатите за убежище имат увреждания, защото са били измъчвани. Това е свързано с въпроса за закрилата. Не става въпрос само за това на кого ще дадем убежище и на кого няма да дадем. Европа е континент, който защитава правата. Микрофона беше изключен. Това бяха почти две минути. Благодаря на депутата. Басеско. Сега ще чуем Елена Басеско. Имате една минута. Благодаря, господин председател. Аз също смятам, че е, директивата от 2005 година трябва да се подобри и да се въведат минимални стандарти за процедурата за даване на статут на беженец, като трябва да се е, съсредоточим върху упростяването въобще на административните процедури в Европейския съюз. За целта трябва да се съобразим с най-добрите практики да премахнем проблемите, които съществуват в националните системи, защото в момента има големи различия между държавите, което пък води до големи административно-технически проблеми. Ето тях трябва да решим колкото може по-бързо, чрез общ подход. Призовавам съвета да поиска от държавите членки в най-скоро време, възможно най-обширна и задълбочена информация, за да можем в срок да се справим с това досие. Благодаря, госпожо председател. И сега, последен, но не по важност, господин Холмайер. Тя е един от авторите и поиска думата отново. Господин председател, благодаря, че ми давате отново думата за кратко. Имам огромна молба към вас, господин комисар Фюле. Започвам с това, че а, погрешните предположения водят до погрешен разчет на разходите. Първо, не намалява броят на а, искащите обежище, напротив, нараства. Това е във връзка и с визовите облегчения с Сърбия и Македония, така че все повече случаи има а, на опити да се злоупотреби с правото на обежище. А когато а, за отправна а, точка послужат погрешни предположения, автоматически ще се стигне до извода, че всички държави членки имат лоша процедура на първа инстанция. Напротив, ако подобрим стандартите, ще се стигне и до едни повишени разходи, защото а, на практика такова едно съчетаване на най-добрите практики ще предизвика по-високи разходи. Готова съм винаги да поспоря с вас по този въпрос. Затова, моля ви, отнесете се сериозно към изказаните резерви от държавите членки. Е, Благодаря много. разреших малко повече време на изказващите си. А сега ще дам думата на комисара Фюле, който ще се изкаже в заключение от името на комисията. Господин председател, дами и господа, много внимателно слушах всички изказвания в този дебат. Директивата за процедурите за предоставяне на обезище е много важна част от е, европейската система за предоставяне на обежище. Те трябва да бъде готова до 2012. Комисията приветства ангажимента на Европейският парламент да продължим с е, преговорите по тази директива. Колкото до е, преговорите в съвета, комисията цени ангажимента на страните членки да обсъдят предложенията в открит, по открит и конструктивен начин. За олесняване на приемането на директивата, комисията смята да оповести модифицирано предложение преди началото на полското председателство. Смятаме, че тази директива е крачка напред към обща процедура и е една по-последователна и ефективна процедура за обработване на заявленията. Комисията ще продължи да държи на зачитането на основните права и качеството на процеса на взимане на решение на първа инстанция, което ще осигури по-бърза процедура и ще доведе до намаляване на разходите. Модифицираното предложение на комисията, което тя ще оповести, включва опростяване на някои процедури, за да може те да се прилагат по-лесно. Комисията ще продължи да полага усилия за постигане на а, равновесие между справедливост и ефективност на процедурите. Колкото се отнася, що се отнася до финансовата страна, комисията много добре разбира значението на разходите, свързани с предоставянето на обежище в страните членки. И ще продължим да обръщаме внимание на а, разходите и на следващите етапи от преговорите. Позволете ми да приключа, като подчертая, че мнението на Европейският парламент несъмнено е ключово то ще даде възможност на комисията да вземе предвид позицията на парламента при подготовката на модифицираните предложения за директивата. Ще продължим да работим заедно с парламента и съвета в рамките на по-широкият пакет от мерки за предоставяне на обежище. Благодаря, господин комисар. И сега най-накрая давам думата на госпожа Енико Гьори, държавен секретар. Аз... С това ще приключим този дебат. Е, Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря на всички за този изключително интересен дебат. Благодаря и за това, че говорим за конкретни неща. Обедена съм, че новото предложение на комисията ще допринесе за напредък, при който ще отчетем, разбира се, и вашите предложения. Естествено, че са ни необходими минимални стандарти. Естествено, че е необходимо да премахнем лошите практики. Естествено, че трябва да предотвратяваме възможностите за злоупотреба. Това са все изключително важни елементи и ние всички ще се занимаем съвместно с тях. В края позволете ми да добавя следното. Гордеем се, че Европейският съюз е общност, в която се зачита човешкото достоинство. То е една от най-големите ценности на Европейския съюз. А що се отнася до бежанците, този въпрос е особено тясно свързан с човешкото достоинство унгарското председателство наистина смята да постави в центъра този човешки фактор и то не само тук, а и във всяка област на своята политика. Беше казано неколкократно, че сегашната ситуация в Европейския съюз изисква трезвост и експертни знания. Но не бива да забравяме и емоционалната страна, особено примерно във връзка с интеграцията на ромите. Тук Европейският съюз трябва да покаже не само разум, но и сърце. Благодаря за работата на Белгийското председателство. Вече разполагаме с зелената книга. и както виждате в нея се съдържат приоритетите на министрите на вътрешните работи. Днес преди обяд имах възможност да кажа в изявлението си, ние наистина се стремим да си сътрудничим с всички, защото желаем да постигнем колкото е възможно по-скоро споразумение в съвета. Така че накрая всеки да може да каже, унгарското председателство си свърши работата по този въпрос. Председателят, благодаря госпожо държавен секретар. Имаме пълно доверие на унгарското председателство. Сега